because the, it's easy to, that everybody understands. Now the explanation of the votes. Сега, обясненията на вота, както казах, госпожа, доклада на госпожа Берес за изменение на регламент 1927. Трима колеги са се записали. Господин Яр е първият от тях. Имате думата. Искам да кажа за резолюцията две неща, две забележки имам. Най-напред, аз съм привърженик на този фонд, защото когато имаме проблеми с приспособяване към глобализацията, може да помагаме чрез този фонд и на хората може да им вдъхнем вяра в глобализацията, като компенсираме економическите негативи на глобализацията. Но от друга страна, аз съм скептик. Принадлежа към е, скептиците, които не смятат, че трябва този фонд да влезе в бюджета. Е, ако планираме по този начин и парите не бъдат изразходвани, а пък тези пари бъдат разпределени, то това ще доведе до едно раз, само, самопланиране на катастрофи, а катастрофите не могат да се планират. Благодаря. Колеги, онези от вас, които не желаят да обяснят вота си, могат да напуснат залата и аз ги моля да го сторят спокойно следващото обяснение на вота. Благодаря, господин председател. Ето така, до тук стигам, стигнахме. В отговор на дълговата криза вземаме невообразимо голяма сума отново на заем. Според доклада някъде 3 милиарда евро. Това просто избива скалата. И възникват въпроси. Кой ще бъде гарант на този заем? В край на краищата е, предполага се негов гарант да бъде Европейската централна банка. Но Европейската централна банка междувременно е, купува нискокачествени е, дългови книжа от различни държави членки. Вероятно ще го прави и за напред. И фактически парите ги взимаме от данакоплатците. И после от кого ще вземем назаем? Ако някой разполага с 3 милиарда евро, които не му трябват, до сега отдавна да ги е раздал. Така че е, вземаме назаем от е, бъдните поколения. Както се казва в, в, в Библията, Божият гняв ще се стовари връз вашите чеда, все още неродени. Thank you, Mr. Hanan. Мистер Кели is next. Господин Кели следва да обясни вота си. Искам да е, говоря също за фонда за глобализацията, но ще говоря след малко. К... Kelly, we are Just having the explanation of the votes on Не, ние сега е, всъщност това и правим. Обяснява се вота по доклада на госпожа Берес. Да, да, да, заповядайте, обяснете вота си. Благодаря, господин председател. Този доклад е много важен е, тъй като се отнася до фонда за глобализацията и е важен в две отношения. Първо, дава практически възможности за връщане на безработните на работа. А от друга страна, вдъхва кораж на онези, които са останали без работа. И това е много важно. И е, у дома, аз е, непрекъснато ставам свидетел на, на това. Толкова по-добре, че има кой да се вслуша в хората, останали без работа. Фондът има своите проблеми обаче. Нови изменения ще ни бъдат необходими и през 2013 година, тъй като фондът ще остане да действа, за съжаление, в обозримото бъдеще. Благодаря ви. Желая ли някой да обясни вота си по доклада Берес? Няма, очевидно, други. Пристъпваме към обяснението на вота относно резолюцията за положението в Палестина. Господин Тарант, но не го виждам в залата. Така че, моля, господин Такола. Що се отнася до резолюцията за Палестина, аз гласувах така, както гласувах, тъй като твърде често, когато се гласува по въпроси за европейските ценности, тук в парламента се е, засягат вижданията не само на онези, които са гласували против. Аз бих искал да подчертая, че Израел е единствената демокрация в Близкия изток и поради това само заслужава всяческа подкрепа от Европейския съюз. Ето защо сигналът, който отправихме при тези обстоятелства е достоен за съжаление. Много обаче гласуваха против тази резолюция. Много са колегите, които подкрепят Израел и неделимостта на Ерусалим като столица на Израел. Една демократична държава като Израел заслужава да й бъде подадена ръка, да си сътрудничим с нея и так му така ще се разпростре демократичното влияние в региона. Господин председател, аз мятам, че повечето депутати в Европейския парламент са разколебани. Те от една страна подкрепят човешката страна и човек може да спори дали е разумно. Палестина в този момент точно подава молба за независимост. Но от друга страна разбирам и загрижеността която господства, че е, преговорите се точат вече десетилетие. Е, на нас не трябват мерки за установяване на доверието, но тези мерки трябва да дойдат от двете страни. От моя гледна точка би трябвало да дойдат и ясни сигнали от Израел. Нека не се заоблуждаваме политиката на заселване от страна на Израел изобщо не е целенасочена и не подпомага общия процес. Благодаря. Гос... Благодаря, господин Реп. Господин председател, процесът в Близкия изток трябва да се води стабилно, както се казва и в резолюцията има, палестинците имат право, но Израел също има право. Е, трябва палестинската държава да има сигурни граници, но Разочарованието е ясно. 20 годишни преговори са много дълго време, но международната политика също е важна. Важно е Европейския съюз да говори с един глас сега. Надявам се, че Европейския съюз и държавите членки ще изработят обща позиция по отношение на конфликта в Близкия изток и ще намерят мирен изход от проблема единственото възможно решение за дългосрочен мир се основава на диалог. Страните по преговорите трябва да седнат на масата и е важно да се види какво ще се случи след този процес. Благодаря, госпожа Есария. Благодаря. И аз искам да обясня своя вод по отношение на, на резолюцията за Палестина. Моята позиция искам да бъде включена в протокола. Аз подкрепям тази. Аз не мога да подкрепя тази резолюция, не мога да подкрепя съдържанието и формулировките в тази резолюция. Защото е важно, ясно е, че трябва да има преговори. Това е положително, но също така е важно да се изясни ситуацията на Иерусалим е-, е-, и да се оточнят границите. Взаимното доверие от двете страни трябва да бъде възстановено, но това не може да се предпише отвън. Двете страни трябва взаимно да развият това доверие помежду си. Ако Европейския съюз не подкрепи палестинската държава, то това би било една много трудна позиция, която трябва да защитаваме в Европейския съюз. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз съм приятел на Израел, заедно с това не съм безкритичен. Аз работих по северноирландския мирен процес и е иллюзия да смятаме, че може да има военно решение. Необходимо политическо решение след преговорите. А, селищата не помагат. Изпитвам съчувствие към палестинците. Вярвам, че те имат нужда от държава, имат нужда да живеят с, в мир с Израел. Не съм съгласен обаче, че тази мярка, която е добра а, тактика да се обърнеш към а, а, ООН е най-добрият начин. Въздържах се. Искам, искам и се обаче мирния процес да отбележи напредък. Само упоритите преговори, както в Северна Ирландия, могат да постигнат решение, което е полезно за всички. Благодаря, господин Камбел Банерман. Някой друг? По резолюцията за Палестина няма, затова преминаваме към среща на върха Рио плюс 20. Госпожа Басеско е тук която иска да обясни своя вод. Господин председател, аз вярвам, че развитието на зелената економика е альтернатива на прекомерното използване на е, изкопаемите горива. Ча, някои части от резолюцията могат да доведат е, до е, всъщност вреди за околната среда. Пър, Засилването на човешката дейност върху биосферата могат да променят екологичния баланс. В моята страна има богато биологично разнообразие и, не, и винаги е участвала в разработването на международна екологична политика. Румъния подкрепя устойчивото развитие и зелените технологии. Ето защо аз не одобрявам премахването на ядрената енергетика от европейската енергийна структура. Тази, енергетик, тази енергия е, е високо ефективна и не е свързана с висока цена прекратяването на изграждането на АЕЦ няма да помогне с нищо на околната среда. Господин Репо има думата. Господин председател, много е важно Европейския съюз да може да предложи общи цели. Една от най-важните цели е свързан с, с равноправен достъп до природните богатства за сегашните и бъдещи поколения. Това е задължително условие за устойчивото развитие и намаляване на бедността. Надявам се, че Рио плюс 20 ще насърчи устойчивото развитие и за по-зелена економика трябва да се насърчат мерките, което ще осигури по-демократично общество с по-добра система на здравеопазване и правораздаване. Зелената економика е, всъщност води до спазване на основните права, е, културното и религиозно е, разнообразие и равенството между половете. Госпожа Харкин има думата. Благодаря, господин председател. Аз бях много удовлетворена, че ми се отдава възможността да подкрепя доклада. Много са важните въпроси. Аз ще се спра само на три от тях. Първо, трябва да гарантираме устойчивото управление на водните ресурси. Водните ресурси трябва да си останат обществено благо е, и то в световен мащаб. Е, изцяло подкрепям също така призива да се гарантира сигурен достъп е, до посевен материал за цялото население. И така аз гласувах за точка 48, независимо от вашите представи и мнения за генетично модифицираните организми. И накрая 59 и 60 точка от резолюцията. Повече от 98% от нас тук изразяват загрижеността си за ускореното обезлесяване на региона на Амазонг. Нашият комисар Дегухт при все това обаче все още настоява за споразумение с Меркосур, в това число за вноса на значителни количества говеждо месо в Европейския съюз. Така ще се влуши проблема за обезлесяването. Една част от Европейския съюз говори едно, друга напълно е е пренебрегва. Благодаря, госпожа Аркин, господин Кели. Благодаря. Аз е, вчера присъствах на дебатите по този текст. За съжаление не ми се отдаде възможност да се изкажа. Е, Рио плюс 20, много, много сериозна тема. Е, днес е, екологичните проблеми, пред които е изправен е, света, вероятно са по-тежки от всякога. Обезлесяване, впустиняване, прекомерно използване на морските ресурси, изменение на климата. И ако Европейския съюз не направи необходимото, ще си навлече отрицателните последици. Но пък ако Европейския съюз сам е, подходи към решаването на тези проблеми, това ще бъде в негов ущърп, докато останалата част от света ще я кара и до сега както иска. Е, така че, ако ще се търси решението, трябва да бъде глобално. Е, благодаря, господин Кели. Госпожа Миколиене има думата. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за резолюцията. Тя общо заето представя един реалистичен подход към устойчивото развитие. Много съм удовлетворена от това, че успяхме да олекотим позицията по 46-та точка, що се отнася до забраната за изграждането на нови атомни електроцентрали. Това, т.е. Е, противното, би било в противовес на интересите на държавите членки и аз съм доволна, че Европейският парламент приема да се съгласи с тяхната позиция. Енергийната сигурност е въпрос за държавите членки. Разбира се, безопасността в енергетиката е не по-малко важна. Възобновяемите енергоисточници също трябва да бъдат разработвани и за напред. Разочарована съм обаче, че Европейският парламент изразява отрицателното си мнение по отношение на нетрадиционните енергоисточници. Благодаря. Следващото обяснение на вота. Аз гласувах за резолюцията за Рио тази среща на върха може да се окаже много важна и да трасира пътя напред, но само при условие, че е, стигне до конкретни и реализуеми е, резултати. Думите декларирането на добра воля вече не стигат. И аз бех искал, а, господин председател на Европейския съюз и неговите представители, това число неправителствените организации, да изработят обща позиция по време на тази среща на най-високо равнище и при това тя да бъде конструктивна. Трябва да извлечем полуки от досегашния си опит. Трябва да се вслушваме е, и в другите. В противен случай няма да постигнем нищо. Необходимо е конструктивно сътрудничество, само така ще допринесем полза и за самия Европейски съюз. Благодаря. Други е, по Рио плюс 20 няма. Пристъпваме към е, въпроса за бъдещето на Европейския фонд за глобализацията. Обяснение на вота. Госпожа Харкин. Господин председател, аз подкрепям тази резолюция, особено на, нагласата гласата на парламента да се разшири този инструмент извън обхвата на фонда за социално подпомагане. Това е много важно. Аз естествено се надявам, че съвета се вслушва в това, което казваме ние. Резолюцията предполага промени. Ние може да подобрим функционирането и обхвата на фонда. Освен това, трябва да осигурим, че фонда ще отговаря на нуждите на работниците. Особено когато има несъответствие между ситуацията на пазара. Тази сутрин установихме, че няма достатъчно доказателства за нещата, които се случват. Естествено, е, понякога държавите членки се е, извиняват с подобни аргументи, че не могат да, под, да подкрепят фонда. Е, комисията предлага фонда да задейства след октомври, но аз особено подкрепям становището фонда да, да, подкреп, да дава помощи за рибари и селски стопани. Този доклад за бъдещето на глобализационния фонд е много важен. Мисля, че обаче този фонд е излишен. Хората, които получават помощ за приспособяване към глобализацията, трябва да идва от националното равнище. Такова едно централизирано подпомагане ще създаде не, не, неравнопоставеност отделни хора и малки и средни предприятия трябва също да имат възможност да получават помощи. А сега се придвижваме към споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Марокко. Аз гласувах за тази резолюция, защото това беше гласуване по съвест. Европейския съюз е съюз на ценностите, който се основава на съществуването и опазването на демокрацията и човешките права. Пар... Споразумението за партньорство трябва да е в унисон с човешките права и международното право. Не би било възможно Европейския съюз да сключи споразумения, които не са съпоставими и съвместими с собствените му ценности. Важно е да знаем, че населението на Западна Сахара печели от споразумението. Затова е необходимо експерти за, за това дали споразумението е в унисон с международното право. Европейския съюз трябва да се погрижи за мирното решаване на конфликта в Западна Сахара. Благодаря. И накрая. Господин Румева и Руеда. Благодаря, господин председател. Искам да кажа още един път, че съм изненадан от опитите на мароканския режим да шантажира и заплашва много колеги. Не става дума за гласуване за или против едно правителство, а за, за гласуването за международното право. Европейския съюз е в процес на преговори с Марокко, без се допита до Европейския парламент, въпреки че това се изисква от парламент, от Лисабонския договор. Сегашното споразумение изисква в корабите на Европейския съюз да ловят риба в Западна Сахара, което е ничия земя. Според нас това е незаконно. Според различни доклади, в това число е, от е, правната служба на парламента казват, че правната сигурност не съществува. Ето защо смятаме, че си заслужава въпросът да бъде повтигнат пред съда, за да излязат те със становище и да се вземе подходящо решение на този въпрос, който има политически, економически и социални последици. Жалко е, че повечето колеги е, не, е, не приеха тази гледна точка. Благодаря. Благодаря. Преди да приключим, да направя едно съобщение. Групата на АЛДЕ иска да назначи Винченцо Отиде за е, член на комисията по бюджетен контрол на мястото на господин Оджиас. Има ли възражения? Не виждам. Искането се приема.